So good morning, everybody. Even uh, some of the colleagues might be <laughs> on their way. Uh, let us start with the... Um, uh, Нека да започнем заседанието. Програмата ни е доста наситена. Считам, че можем да приемем дневния ред. Първоначално искахме да представим едно проучване за клаузите по правата на човека в договорите след Лисабонския договор. Беше изготвено такова проучване, но сега няма да го обсъждаме в на нашата подкомисия. Ще се обсъжда в Инта на 19 марта от 4.30 в Ян 4Q1 тъй като нямахме достатъчно място, за да го проведем в рамките на нашата комисия, но ще участваме, за да чуем какви са констатациите на това изследване. Имате също протоколите от ноември, януари и февруари. Не съм получила никакви възражения, затова считам, че можем да ги приемем. Сега съобщение на председателя. Искам да се върна към предходните заседания, които проведохме в Страсбург. Имахме две заседания в Страсбург. Нямахме такива на Друа. Приехме резолюция на Венецела, Урак, използването на въоръжени безпилотни самолети и други. По Венецуела Позовахме се на събитията от 12 е, януари, в, е, които се случиха там, когато имаше нападение от страна на полицията срещу мирно демонстриращи. Поне 30 души починаха. Ние заклеймихме този акт на насилие и решихме да се изпрати делегация на място в най-скоро време, за да се оцени ситуацията. Не зная дали вече има такъв план. Трябва да видим кога може да се осъществи посещението на делегацията. Относно Ирака, подкрепихме усилията на Европейския съюз в подкрепа на демокрацията, правата на човека, върховенството на закона, но също времено изразихме безпокойство относно продължаващото насилие срещу цивилното население и се обръщаме към правителството на Ирака да защити най-вече уязвимите групи, като младите хора, жените, религиозните малцинства и други. Имахме също резолюция за въоръжените безплотни самолети, заедно с комисията СЕМЕ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 призоваваме Руската федерация да защити свободата на събиране, за да могат хората да упражняват това си право в пълна степен. Имаше провокация, сега има някои съдебни дела. Те са политически мотивирани. Някои от демонстриращите получиха пресъди, които са непропорционални предвид на това, за което се отнасят. Ние настояваме да се освободят 8-те арестувани протестиращи. Искаме комисията и, и СВД в следващата програма да направят така, че да увеличат финансовата помощ за гражданското общество в Русия по всякакъв възможен начин. И имахме също резолюция по правата на човека и трафика на хора в Синай. Ние изразихме също безпокойство относно отношението, което е изключително брутално спрямо хората, които са обекта на трафика. Също настояваме да се гарантира по-голяма защита на търсещите обежище. Ние също имахме консултации Уганда и Нигерия да бъдат временно отстранени от споразумението Котону поради отношението на тези страни към хомосексуалните лица. Имахме и други резолюции, които бяха прияти в Страсбург относно масовото следение от страна на Американската агенция за национална сигурност. И също в резолюцията се казва, че парламента трябва да не даде своето съгласие за трансатлантическото споразумение, докато не се сложи край на общото пълно следение на дейността и също прихващането на съобщения от страна на институциите на Европейския съюз и дипломатическите представители. Следващата седмица ние ще изпратим делегация в Женева, за да видим какво е включено в резолюцията на съвета по правата на човека на ООН. Освен това се насочихме към различни други теми, няма да навлизам в подробности. Когато обсъждахме въпроса в пленарна зала, имахме много дълъг дебат от час и половина в липсата на ръководството на СВД. Външният министр на Гърция от страна на председателството, но продължителността на дебата, многото участници показват каква е важността на тази тема когато планирахме дебата за правата на човека през декември, например, можем да направим сравнение и трябва да видим как можем да подготвим нещата и за следващия път. Приехме доклада по собствена инициатива на Декайзер за премахване на изтезанията в света. Беше прият с огромно мнозинство Поискахме комисията за сили усилията си, за да отчете това, което е предвидено в основните насоки на Европейския съюз, свързани с изтезанията. Относно другите срещи, може би трябва да кажа, че приехме доклада за Саудитска Аравия с много препоръки как да се подобри положението с правата на човека в тази страна. Призоваваме Саудитска Аравия да ратифицира много от договорите и споразуменията на, в рамките на ООН, свързани с правата на човека. Бяха прияти доста препоръки по време на периодичния преглед на ООН но бихме искали също да се отиде по-нататък, да бъдат приложени на практика и да видим други ситуации, свързани с системата за попечителство върху жените от страна на мъжете. От 2003 година имаме също Ширини Бади, която спечели наградата за мир, Нобеловата награда. Ние трябва да видим какви да бъдат темите за разговори по правата на човека, свържени между Иран и Европейския съюз. Ние проведохме дебат по този въпрос. Стана ясно, че няма да се водят диалози по правата на човека без ясни норми, свързани с темите, които да бъдат включени в диалога. Други случаи. Китайският активист Као Шунли почина. Тя почина в болница в Пекин миналия петък. Тя беше задържана в продължение на 5 месеца. Ние сме разглеждали нейния случай в нашата подкомисия няколко пъти. Тя беше арестувана а, миналата година, когато се опитваше да пътува до Женева за участие в срещата на съвета по правата на човека по ООН. Това са предизвикателствата пред много правозащитници, които се опитват да защитят останалите и работят в международен план. Обсъдихме също специалния докладчик на ООН. Всъщност това ще го обсъдим сега с представителя на ООН по правата на човека. На 16 март бяха арестувани в Шри-Ланка двама правозащитници. Те също работиха по резолюция в съвета по човека на, правата на човека на ОНЕ. И двамата бяха арестувани от службите за борба с тероризма. Имаше призив от различни НПО този въпрос да бъде поставен на обществено внимание. Те са арестувани само заради своята правозащитна дейност, която е легитимна но се твърди от страна на правителството, че те са извършили някакви терористични действия. Надявам се, че с международно участие те ще бъдат освободени. Говорихме също за положението в Южен Судан по време на последната сесия. Забелязва се сериозно засилване на насилието там и зачастяват нападенията срещу цивилното население. Ние ще продължим в рамките на този ни мандат да следим положението в Дарфур с изключително внимание. Аз председателствах работната група за подготвяне на стратегическия диалог с Европейската комисия за развитие с господин Пибалкс по Европейският инструмент за демокрация и права на човека. Това беше дебат относно как през следващите 5 години трябва да изглежда новата финансова рамка и считам, че нашето мнение ще бъде отчетено от страна на Европейската комисия и службата за външна дейност. Срежнах се с правозащитници от Мексико, от Доминиканската република, с акцент върху положението на мигрантите в техните страни. Ситуацията е изключително тревожна, това, което чухме, например, относно положението на хаитянските мигранти в Доминиканската република, както и положението на мигрантите, които са от мексикански происход в САЩ. Имах среща с посланика на Доминиканската република и той Той обясни, че има случаи на отнемане на граждани от хайтянски происход, но че това се прилага само по отношение на малка група хора. Трябва да видим как ще се развие този въпрос, защото Интерамериканската комисия по правата на човека многократно е заявявала ясно, че съдебното решение ще има отрицателен ефект върху спазването на правата на човека на много хора, които живеят в Доминиканската република. Това е също въпрос, който трябва да следим. Това бяха моите съобщения. Сега можем да преминем към първото ни изслушване Изслушването е относно бизнеса и правата на човека. Акцентът е върху корпоративната социална отговорност. Сигурно се спомняте, че парламентът прие две резолюции преди две години относно корпоративната социална отговорност и а, ние трябва да разгледаме по какъв начин а, са се развили нещата от тогава. През 2013 Европейската комисия прие три насоки за прилагане на основните насоки на ООН по бизнеса и правата на човека. Ние ще чуем нещо повече за тях по-късно. В е, Стратегия 2020 също е поет ангажимент да се насърчи корпоративната социална отговорност. Европейската комисия започва да включва също позоваване на корпоративната социална отговорност в споразуменията по търговските въпроси, които сключва. Ние искаме да се следят строго как се прилагат тези разпоредби. Трябва да има планове за дейности, за действия относно това как ще се прилагат тези основни насоки на ООН. Разбирам, че в някои страни нещата са в ход. Следва преглед, който обаче се намира на твърде ранен етап. Виждате, че има много неща, които са в ход, които се развиват. Искам сега да ви представя нашите оратори, които сме покани. Гуис Галегоч или Бодън е тук. Постоянният представител на Еквадор в ООН е в Женева. Посланика ще говори за корпоративната социална отговорност и за възможността за задължителен инструмент в това отношение. Радвам се, че Ричард Хауърд ни даде идеята да ви поканим. Той се е срещнал с вас в Женева и беше много впечатлен от вашите инициативи. Госпожа Фарачич от тя е експерт по въпросите на бизнеса и правата на човека. Тя ще говори за участието на институциите извън Европейския съюз за прилагането на основните насоки по правата на човека. Радваме се, че сте тук. И така, Ричард, доколкото разбирам, ти също искаш да представиш посланника. А, да, ако ми разрешите само една минута преди това. А, знам от много години а, посланник а, Галегос. Той беше председател на комисията, която а, преговаряше за конвенцията на не за хората с увреждания той сега се бори за а, надстрояване на основните принципи на ОНЕ връзка с бизнеса и правата на човека. И а, за приемане на конвенция на ООН по този въпрос. И както знаете, аз предложих а, днешното изслушване, за да може и членовете на парламента и онези, които ни слушат в Европа, да чуят малко повече за тези предложения и какъв е, каква е реакцията на Европейският парламент по всички тези въпроси. Лично искам да кажа най-сърдечно добре дошъл на посланник Галегос Чирибога. Благодаря, Ричард. Бих искал също да кажа, да кажа добре дошъл на господин Пол Душо заместник ръководител на бюрото на ООН. Той не е тук на трибуната, защото не е официален докладчик в нашето изслушване, но ще му дадем думата. И както разбира се, имаме представители на комисията, на които ще дам думата заедно с депутатите. Господин посланник, имате думата. Благодаря, за поканата. Трябва да кажа, че и аз познавам, трябва да кажа, както рича, че се познаваме от много години и двамата работим по защитата на правата на човека. Бил съм председател на работната група, която подготви конвенцията на ОНЕ за хора с увреждания. И трябва да кажа, че Каузата на правата на човека е универсална и трябва да включим този въпрос във всички наши дейности. Е, твърдо вярвам, че това е абсолютно необходимо. Е, работим в областта на защита на правата на човека – изхождайки от основните принципи, които професор Джон Руди, специалният представител на генералния секретар, разработи. Също така съм участник в ръководната група, заедно с Гай Райдер, Кофи Анан и други, Киша Умбани и други. И ние работихме опорито много години, за да постигнем консенсус по а, ръководните принципи, които бяха приети от съвета през 2011 година. Основното в тези принципите е следното. Първо, държавата трябва да защитава правата на човека. Второ, трябва да ги уважава. И трето, най-важното, че трябва да има правна защита. А и това е нещо, което все още не е довършено. В този контекст на следващата сесия на съвета по правата на човека през юни ще разгледаме подновяването на мандата на работната група, създадена през 2011 година. След приемането на Женевската резолюция ние работихме упорито за бъдещето развитие на тези основни принципи. А бъдещето, в светлината на това, което наблюдаваме в момента, предполага сключване на договор да ООН за правата на човека и бизнеса, по-специално в светлината на дейността на транснационалните компании. Беше прията декларация, в която хвърля светлина върху позицията на страните, които приемат принципите, формулирани от Жан Руди. Това са принципите на правата на човека. Ще се опитаме да подготвим правно обвързващ документ за предотвратяване на насилието и нарушенията на правата на човека. Вярваме, че това е навременно, навременна инициатива. Заседавахме многократно, за да обсъдим тези проблеми, както е в Женева, така и другаде. Необходимо е да имаме подкрепата на гражданското общество, за да можем да пристъпим към втората фаза социалната отговорност. Бизнесът също вижда необходимостта от е, внимателен анализ на партньорите, когато работи в целия свят. Един такъв е, международен правно обвързващ е, инструмент трябва да изясни задълженията на многонационалните компании е, и ролята на държавата. Е, е, и как тя да действа в случай, когато законодателството на страните не може да бъде ефективен инструмент за защита на пострадалите. Миналата седмица в Женева по инициатива на ЮАР и Еквадор проведахме семинар, на който обменихме мисли за това как да водим прозрачен диалог. Плановете за действие трябва да почиват върху основните принципи, в никакъв случай не трябва да се отклоняват от тях. Разпространихме документът, подготвен от Джан Руджи през последните два месеца, посветен на този въпрос където се разглежда възможността за сключване на добро на ООН, който да има празно обвързваща сила. Стига да постигнем консенсус по отношение на защитата на правата на човека, когато става дума за екстратериториални нарушения. Разбира се, необходим е диалог с участието на гражданското общество, трудово заетите, работодателите и всички заинтересовани страни. Това е процес, който очакваме да приключи с един или няколко правно обвързващи международни споразумения за защита на правата на човека в тази област, в, на трудово заетите. Мисля, че съществува разграничение между а, правата на човека и нещо, което сега се опитвам да преведа от испански на английски. А, и производствената дейност на човека. А, и световната организация е, Световната търговска организация СТО е, не включва тези изисквания в своите документи. Е, разбира се, говорим в ООН за човеш, права на човека, за резолюции, обаче като отидете в Уолл Стрит или където и да е другаде, ще видите, че реалността е по-различна. Същото се отнася и за Женева, където СТО съвсем не смята, че правата на човека са приоритетен въпрос. И за това ние искаме да предвижим този въпрос напред в полза на всички потребители, работнищи, заети и работодатели. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин посланник. Мислих си за географията на Брюксел. Ние в, в Брюксел като че ли нямаме географски така център, а, който да работи за правата на човека. Бята Фаратик, имате думата. Госпожо председател, дами и господа депутати, благодаря за възможността да говоря пред вашата подкомисия, благодаря за интересната инициатива. Тя има двояко значение за мен – защото интересът ми към защитата на правата на човека започна през бурните дни, когато правихме първи опити да се създадем международно споразумение с правно обвързваща сила. И нещо, което господин посланника също спомена. Тогава установихме, че нямаме общ език. между е, специалистите по правата на човека, а институциите, които се занимават с търговски въпроси и организациите, които се борят за е, правата на човека. Е, институт в правата на човека и бизнеса установява, че в Польша, например, съществуват същите проблеми. Полското правителство не прави достатъчно, Подобно е положението и в други страни, затова решихме да привлечем помощта на гражданското общество и на други заинтересовани страни. И като си спомням събитията от началото на 2000-та година, на този век, когато се опитвахме да създадем условия за сключване на правно обвързващо споразумение, трябва да кажа, че е, от тогава е, като че ли е, се увеличи съзнанието, че е необходимо да се направи повече за корпоративната социална отговорност, но и че е необходим конструктивен диалог между бизнеса, гражданското общество и е, е, съгласен съм с това, което е, господин посланника каза, че тази, това взаимодействие е, има ключово значение за успеха на нашата работа. Смятам също така за особено важно е, да не забравяме колко много е постигнато от формулирането на ръководните принципи до сега. Много, много е постигнато и е, по анализа на въздействието на тези ръководни принципи върху работата на организациите, бизнеса и гражданското общество. И трябва да кажа, че три години не е, не е малко време и би трябвало много повече да бъде направено. Е, трябва да си е, не забравяме как действа всъщност бизнеса, как действат държавите също така. През 2001 бяха прияти първите бюджетни е, средства за тази цел през 2012 година. Това продължи, трябва да продължи през 2013 година. Тоест, много бавно действат и държавната администрация, и бизнеса, така че е необходимо още малко време, за да можем да оценим какво са, постигнати, какво са постигнали ръководните принципи, които се опитаме да, опитваме да приложим на практика а също и да видим какво е необходимо, за да може да регулираме този процес. Защото тези процеси веднъж започнали, също се свързани с някои празноти, които трябва да бъдат запълнени. Значи, много добре а, съзнавам, а, че а, нормите, които бяха подготвени, а, не успяха да постигнат очакваният резултат. Но и си, когато започнем наново да обсъждаме а, създаването на нови международни инструменти, трябва да сме наясно какво искаме да постигнем, какви празноти искаме да запълним. Радвам се, а и посланник, господин посланника го спомена, че не, не можем да се надяваме, че ще изключим едно общо споразумение за а, бизнеса и защитата на правата на човека. Защото едно такова общо споразумение е, ще трябва да отрази цялата сложност на защитата на правата на човека във връзка с данъчното облагане, търговията, сигурността. Ако се опитаме да обединим всички тези изисквания в един договор, е, вероятно е, това няма да доведе до успех, особено когато става дума за неговото прилагане на практика. Затова вероятно ще трябва цял набор от международни договори, които да третират конкретните въпроси, за които стана дума. Но преди да започнем, искам още един път да подчертая значението на ръководните принципи, които бяха формулирани на чиято основа трябва да стъпи един бъдещ, е, бъдещо споразумение. И националните парламенти, и Европейския парламент трябва да се опитат да окажат натиск върху правителствата да изпълнат поетите ангажименти. И, за изпълнение на резолюцията на съвета по правата на човека, а също така и решението на съвета от 2012 за разработване на национални планове за действие до 2013 година. Защото е, е, имаме подобни планове за действие на Обединеното кралство, например, на Нидерландия, но повечето страни все още не са започнали работа е, по тези планове за действие. и Министерската група по корпоративните социални права беше разпусната миналата година. На два пъти се опитвахме да придвижим напред дискусията както по корпоративни социални права, така и по документа, за който става дума, но необходимо е да се поиска настойчиво от страните да изпълнат поетите ангажименти, за да може да направим по-нататъчни крачки по пътя на ефективната защита на правата на човека. Защото много пъти се правят опити за разводняване на нормативните документи и нормативните изисквания във връзка с правата на човека. Тоест, не виждаме от една страна, връзка от една страна между поените ангажименти и това, което се става на практика. Значи, необходимо е да се направят по-нататъчни усилия за създаване на нормативна основа и приемане на съответните документи. А, и трябва да внимаваме положението на место да се подобри, да не се влуши. Защото в няколко включени европейски договора, като че ли се залагат стандарти, които са така подведени под най-малкият общ знаменател. Става дума, примерно, когато ставаше дума за споразумението за използването на минералните полезните изкопаеми минералните ресурси, така наречени. Необходимо е, необходимо е въпросът за защита на правата да бъде третиран така, че да се търси, да се търси така максималната, максималната защита. Когато обмисляме какво трябва да бъде новото законодателство, трябва да се съобразим с международните правни норми. По-настоящем редица държави са ратифицирали много споразумения, нашите си до правата на човека, които осигуряват защитата срещу нарушаване на правата на човека от трети страни. Тоест, нормативната основа е на лице. Сега необходимо е истинско желание, добра политическа воля и ангажимент, за да се изпълняват предите решения. Това първо. Второ, прилагането на ръководните принципи не е постигнало всичко, което можеше да постигне. След като съм работила по този въпрос през последните години с някои от полските фирми, е, трябва да кажа, че съзнанието за необходимостта за защита на правата на човека, особено срещу малките и средни предприятия, е отчаиващо ниско. Значи, необходимо е тук увеличаване на капацитета, не само в отделните предприятия, но също така и в образователните системи. Имаме вече две-три десетилетия образование е насочено към принципите на защита на правата на човека, но в много, на много места в Европа, включително и в Польша, правата на човека едва, ли, едва, едва се споменават. И в економическите учебни заведения и другаде, този въпрос все още не е централен. Понякога се споменава в вестниците, получава, позволява се в медиите, познава се във връзка с нормите за безопасност на, и хигиена на труда, но все още не е навсякъде е включен този въпрос в дейността на публичната администрация, пък и в дейността на Европейския съюз. Всички, които се обучават, включително в финансовата и економическата област, би трябвало да получават допълнителна подготовка в областта на правата на човека. Това беше второто. Сега трето. Нямаме системна оценка на резултатите от прилагането на ръководните принципи. Значи, преди да продължим нататък, преди да продължим създава, създаването на норми, ни е необходим подобен анализ. Трябва да се извлечем полуките от миналото и да видим какво можем да усъвършенстваме, как най-добре може да го направим. Защото понякога е, не е необходимо правно обвързащи документи да бъдат приемани не е инициатива, която вече е подета от ООН в областта на правата на човека и бизнеса. И накрая нещо, което не трябва да се забравя. То е следното. Много пъти така дръско и смело формулираме едно или друго изискване, но когато почнем да прилагаме това, което сме решили, нещата замират. Разбира се, говореше се за създаване на съдилища, посветени на защита на правата на човека, но нищо подобно не сме видели не, трудно ще бъде да страните да се съгласят да се създаде международен съд във връзка с отговорността на бизнеса и правата на човека. Разбира се, съществува и въпроса за прилагането на взетите решения. Но това е само общо взето въпросите, които не трябва да се забравят, когато обмисляме създаването на проект за ново споразумение. Защото жертвите на нарушенията на правата на човека заслужават нещо повече от един така доста общ документ с символично значение. Така че, видите, когато действаме, трябва да сме сигурни, че ще има конструктивна дискусия, конструктивен диалог. А, а също така, да имаме предвид природата на проблемите, пред които сме е, изправени. Аз трябва да кажа, че аз разбира се не разполагам с готови решения но очаквам предложения, конкретни предложения, които, които ще се бъдат посветени не само на това, което трябва да направим в бъдеще, но и доколко това, с което разполагаме сега е адекватно. И така, човешките, правата на човека и бизнеса изискват да имаме международни механизми, които гарантират правна защита и тук в никакъв случай трябва да считаме само на страните членки, когато има нарушение на правата на човека. Тук в решението трябва да участват всички, включително и потребителите. Повечето граждани все още не не са наясно какво са правата на човека в тази област, какви са изискваните и какво трябва да се направи от тук нататък. Благодаря. Благодаря, госпожа Фарачик. Разбирам, че сега е, създавате този институт за бизнес и права на човека в Полша. Надявам се, че в крайна сметка вашата работа ще завърши с успех. Разбирам, че господин Дължо, Дължон, заместник регионален представител на службата на ООН, на върховния представител на ООН по правата на човека, ще говори за проучване, по което работите. Благодаря ви, госпожа председател. Радвам се, че отново съм тук и мога да говоря пред вашата подкомисия. Въпросът как да се гарантира отговорност и достъп до правосъдие за лица засегнати от предприятия отдавна се обсъжда. През 2011 тогавашния специален представител на генералния секретар по бизнеса и правата на човека, професор Джон Роги, посланника също се позова на него, поиска а, поясняване на стандартите, разследвания а, и налагане на санкции, когато предприятията допринасят а, за нарушаване на правата на човека. Също искахме разследване да се види какво е а, санкция, която е а, пропорционална и разобеждаваща. Представители на гражданското общество изразиха желание да се работи допълнително по въпроса и в резултат на това службата на Върховния комисар по правата на човека и привид важната роля, която има нашата служба по този въпрос в рамките на системата на ООН, ние решихме да започнем тази процедура по изясняването на основните аспекти, свързани с корпоративната отговорност при нарушаване правата на човека. Целта е да имаме по-ефективна система на разглеждане на подобни случаи, налагане на санкции при спазване на принципите по правата на човека на ООН и да се предвидят коригиращи мерки. През май миналата година дадохме а, указания да се изготви проучване, свързани а, с участието на бизнеса в случай на сериозни нарушения на правата на човека, да се отчета разликата в а, подхода, който имат различните страни. Ръководните принципи изисква държавите да защитават гражданите от нарушение на правата на човека с участието на бизнеса и това изисква държавите да разследват и наказват подобни злоупотреби чрез политики, законодателство, чрез съдебна практика. Сегашните процедури, които се прилагат в тези области, просто не действат. Тези, които търсят правосъдие в различните държави членки, имат различен опит поради различната съдебна практика. Има правни, финансови, процедурни пречки и понякога те се оказват непреодолими. Има разлики между националните юрисдикции, свързано с дефинирането на престъпленията, определенето на санкции и компенсации, подкрепа за засегнатите лица. И това задълбочаване равенството за достъп до правосъдие на жертвите в различните държави. Освен това, има проблеми, свързани с безнаказаността, има пречки пред международното сътрудничество. Тези разлики поставят въпроса дали държавите в момента изпълняват задължението си за оказване на защита. Освен това, това, което се прави е доста а, пъстра а, палитра, има доста а, разнообразие в прилагането. Освен това има проблеми с капацитета. Понякога се действа в среда на правна несигурност и където няма равнопоставеност на участниците. За да се справим с някои от тези предизвикателства се предлага да започне един процес с участието на всички заинтересовани страни в две части. Първо да се идентифицират основните принципи и политики и втората част да се набележат модели на най-добри практики от държавите. В проучването също се посочва, че има спешна нужда да се акцентира върху прилагането, като се има предвид ниската степен на а, изпълнение. Можете да намерите проучването, нашето проучване на вебсайта ни. Ние сме приканили всички заинтересовани страни, включително държавите, гражданското общество, бизнеса, да представят своите бележки в писмен вид и крайния срок е 1 юни на настоящата година. Следващата стъпка е да организираме първа консултация с участието на множество заинтересовани страни на базата на препоръките и получените писмени бележки към септември. Това е предварителна дата. Предстоят се също, предвиждат се и други форуми, на които ще се разискват тези теми. Третия годишен форум за бизнеса и правата на човека, който ще се проведе в Женева през месец декември на настоящата година. Благодаря ви за вниманието. Председателят, благодаря ви, проучването е много интересно. Съветът и комисията би трябвало да припомнят на държавите членки да спазят сроковете за представяне на своите бележки. При дам думата на депутатите, с удоволствие искам да дам думата на двама представители на Европейската комисия от две генерални дирекции, от Генерална дирекция предприятия и от Генерална дирекция заетост. Освен това, Първо, на кого да дам думата? Госпожа Софи Мулер. Тя отговаря за корпоративната социална отговорност, генерална дирекция предприятия и ще изслушаме също и Рикардо Сери, който е заместник, ръководител на звено по правата на човека в Европейската служба за външна дейност. Госпожа, имате ли нещо против да започна аз, каза господин Сери, защото моите бележки са от по-общ характер. И след това София ще продължи. Тя ще се спре на по-конкретни въпроси за това как прилагаме ръководните принципи в Европейския съюз. Като цяло, искам да повторя, че Европейския съюз изцяло подкрепя рамката на основните ръководни принципи. Подчертавали сме това многократно освен това, ние сме на път да реализираме това на практика. През декември на форума ние заявихме, че подкрепяме рамката. Също подчертахме и в началото, вие също казахте какви са практическите инструменти и документи, прияти в Европейския съюз в миналото. След малко ще кажа нещо повече за това. Когато говорим за това, каква конкретно е външната ни политика по правата на човека, вие знаете каква е стратегическата ни рамка и плана за действие в сферата на демокрацията и правата на човека, където са включени някои приоритети по въпроса за бизнеса и правата на човека. Ние считаме, че от 2011 година и по-скоро от юни 2012 година, която приехме стратегическата ни рамка, постигнахме много в тази сфера. Националните планове за действие бяха вече споменати и това е един от приоритетите на тези планове за действие. Държавите членки се ангажираха да изготвят такива национални планове за действие за бизнеса и правата на човека. Ние следим как се развива този процес и се надяваме, че до края на мандата на плана за действие ние ще можем да разполагаме с повечето от, ако не всички, планове за действие до края на 2014. Има вече някои, които работят по такива планове за действие. Вчера изслушах представяне на Испания. Те доста са напрегнали. Сигурно през едните месеци ще представят своя план. Така че следим всичко това внимателно. Що се отнася до случващото се в Женева, в съвета по правата на човека, ние знаете, че ние сме много активни. Имаме делегация в Женева, която работи ежедневно по тази проблематика. Координираме позицията на държавите членки и участваме, ще участваме в юни, през юни, за да обсъдим подновяването на мандата на работната група. Този въпрос, както подчертахте, ще се обсъди по време на заседанието през месец юни. Като цяло, ние се вслушваме в позицията на Еквадор. И в Женева и днес имахме възможност да обсъдим въпроса с посланника. Срещнахме се с посланника в Женева, така че имаме диалог с Еквадор относно възможностите за намиране а, на, а, за, за приемане на задължителен инструмент. Ние сме твърдо ангажирани с прилагането на ръководните принципи. Както каза госпожа Фарачек, процесът е много дълъг, той беше балансиран, в него участваха много заинтересовани страни, правителства, гражданското общество, бизнеса и това, което беше постигнато, показва, че принципите се прилагат. Ние правим оценка, докъде сме стигнали, какво може да се направи, може би обаче на този етап е твърде рано да се каже. Може би в, нача... в момента не виждаме потребност от такъв задължителен инструмент. Въпреки това, обаче, ние сме готови да обсъдим тази идея. Ще участваме в разговорите в Женева с всички заинтересовани страни, с държавите членки. От гледна точка на Европейската служба за външна дейност това имам да кажа на този етап. Сега давам думата на представителя на Европейската комисия. Аз отговарям за корпоративна социална отговорност. Изобщо, както беше споменато в, в, в встъплението, нашия документ беше публикуван малко след оповестяването на ръководните принципи на ОНЕ. И там ние очертахме няколко възможни инициативи. И аз ще се спра накратко на тях. В началото публикувахме ръководства за промишлеността, за да може да работим по-ефективно защита на човешките права. Много важно беше бизнесът да участва в тази работа и да а, зачита а, правата на човека във връзка с втория стълб. Особено става дума за малките и средни предприятия, защото много от тях не, вероятно не са и чували за ръководните принципи и те са изправени по редица проблеми в прилагането на изискванията. Това е отразено и на нашия сайт. Публикувахме също така и три ръко, наръчника по-специално за, а, а, в три а, области газ а, и нефт, а, информационна технология и фирмите, които се занимават с наймане на работници. И тези ръководства сега се използват в правителства в целия свят. Е, преведени са на японски и на други езици. И много се радваме, че сме задоволили една належаща, неотложна нужда на пазара. Също така има и процент на партньорска проверка. И смятаме, че много важно е страните а, да знаят точно за какво става дума. Значи организирахме подобни проверки за да подпомогнем създаването на национални планове за корпоративна и социална отговорност. И първите подобни планове за действие вече са готови. Беше споменато, че Великобритания и Нидерланди имат подобни планове вече. В скоро време ще бъдат публикувани плановете на Испания и други. 22 страни членки в момента работят по своите национални планове за действие. Някои страни работят заедно по подготовката на тези планове. Европейската комисия също така по ангажимент да направи е, своя собствена оценка и е, в резултат на това стигнаме до заключението, че нещата са сега значително напреднали в сравнение с това, което беше положението преди няколко години. Надяваме се, че ще имаме възможност да представим анализ на състоянието на нещата по първият и третия стълб особено. И трябва да видим какви правни инструменти съществуват за защита, за правна защита в областта на, примерно, гражданските и търговски а, а, съдебни спорове. Това се отнася също така до гражданската отговорност при нарушаване на правата на човека, включително и извън Европейския съюз. Но много важно е да се види каква не са слабостите, в кои са слабите места в системата. И да се обсъди ролята на държавата при посредничество и така нататък. Значи този анализ ще ни предостави много повече информация и ще покаже какво трябва да се направи в бъдеще. Наред с това, както споменах и по-рано, Европейската комисия направи предложения за приспособяване на регулаторните рамки на Европейския съюз. Особено за оповестяване на информация, особено когато тя е свързана с правата на човека. Фирмите трябва да са задължени да публикуват редовни доклади за това какво правят не само в економическо и финансово отношение, но също така и по отношение на защита на правата на човека. Надяваме се, че това предложение ще бъде прието на последната пленарна сесия. Бяха прияти е, и норми за обществените поръчки. Бяха направени промени по отношение на това, кои публични органи могат да включват е, социалните и екологични изисквания в е, своите решения. Очакваме това също да помогне на бизнеса да зачита повече правата на човека. Благодаря. Благодаря за това интересно изказване. Е, сега бих искал да дам много на госпожа Бът от, от Генерална дирекция за етост. Тя беше тук, но си тръгна. Не знам защо. Вие знаете ли? За жалост в 10.30 тя трябва да говори другаде. Ричард, имате думата. All, Благодаря още един път на вас, госпожо председател, за това, че беше организирано това изслушване. Ние работихме по този въпрос от всички представители на политическите групи в Европейският парламент, трябва да кажа, че високо ценя нашето сътрудничество, както и работата на комисията. Ще, първо ще кажа няколко думи, след това ще задам въпроси. Радвам се, тук не става дума, трябва да подчертая, не става дума за социална корпоративна отговорност, става дума за човешки права и бизнес. Защото тези две неща се различават. Това, това първо трябва да се посочи. Второ, има недовършена работа във връзка с териториалната а, юрисдикция на това законодателство. А, имаше конференция по бизнеса и правата на човека по време на шведското председателство. И стана ясно, че трябва този въпрос да бъде решен. Мисля, че не е изяснен изцяло въпросът какви задължения имаме в това отношение. Надявам се това изслушване ще помогне за решаване на този въпрос. Има е, страни в света, където демокрацията и съдебната система са толкова крехки, че фирмите е, било е, умишлено, било неволно са виновни за нарушаване на правата на човека. И именно тъй като е е, трудно това да бъде, този въпрос да бъде решен, тъй като корпорациите ще тревожат от този въпрос, те просто го избягват. Но не може да се е, заобикалят е, международните конвенции, които регулират правата на човека. Те съществуват, трябва да се спазват. аз съм много голям, горещ привърженик на ръководните принципи на ООН. Е, през последните 6 години, е, когато съм е, участвал в консултации с правителствата, трябва да кажа, че в борбата ми за права на човек, борба срещу изтезанията и така нататък, винаги съм се опирал на тези принципи. Но въпросът е как най-добре да прилагаме тези принципи? Е, това е нещо много важно за всички а, е, членове на нашия парламент. София много набързо спомена въпроса, но в новата директива за финансовите е, отчети на бизнеса, е, този въпрос се засяга. Казва се, че фирмите трябва да, предприятията трябва да включват доклада си въпроса за правата на човека. И този въпрос трябва да бъде разясняван. Хората трябва да знаят, че съществува подобно изискване. Бих искал да подчертая и нещо, което господин посланника спомена. Няма, не става дума за нови, за някакви нови задължения, вменяване на някакви нови задължения Просто ние вече отдавна имаме това задължение и то трябва просто да се изпълнява в пълна мяра. деликатният въпрос за поляризацията и конференцията в Польша също се спря на него. Е, и е, вие сте именно е, хората, които може да помогнат за решаване на този проблем. Това, което ви казахте, Беата, ако съществува поляризация, дали това е повина на Еквадор? Или е, или наша е вината, защото отказахме да се впуснем в подобен дебат? Стана дума за очертаване на нашите червени линии, които няма да прекрачим. Но бих искал да кажа на всички, които тук присъстващи, няма да загубим нищо, ако, ако обсъждаме нещата. Трябва да сме е, готови да е, водим дебат с господин посланника, затова сме всички тук не бих искал да се връщам към времето на поляризацията. Това би било ужасно. Но 95 страни, членки на ООН, искат да водим подобен дебат. Ако се предложи резолюция, те ще а, а, го наложат. И искам а, да кажа на вас, което, което става дума за поверителност, трябва да кажа, че не трябва да се боим от това. Европа трябва да, Европа трябва да бъде начало в тази работа. Жан Раки. Искам да цитирам документът, който е там до вратата. Всеки може да си вземе екземпляр. Всички мислят, че той е някакъв светец. И всички, които работят в областта на бизнеса, смятат, че всяка дума, която казва, е несъмнено вярна. А той казва, дали трябва правата на човека в бизнеса а, да бъдат нещо, което е извън обсега на нашите усилия. Не може да бъде така, защото залога и за а, бизнеса, и за правата на човека е много голям. А, международни а, престъпления, като, като а, робството и други, а, са нещо, което е свързано с този въпрос. Но ясно е, че специалният представител на специалният представител на генералния секретар на ООН е, ясно заявява, че когато става за тежки нарушения на правата на човека, би трябвало да има международни правни инструменти, с които те да бъдат е, поправени и преследвани. И затова може би да помислим да напишем едно писмо в защита на този принцип. И още нещо. Трябва в Женева да върви паралелен процес. Ясно е, че работната група на ООН е, прави всичко, каквото може, но в е, трудни условия и с малко средства. <clears throat> Затова смятам, че идеята на господин посланника за паралелна работна група е правилна. Аз я подкрепям, защото става дума за диалог, за консултации. Никой не трябва да бъде изключен от този процес. И накрая, въпросите ми. Към вас, господин посланник, искам да отправя въпроса. Защо? Толкова ли сте нетърпелив? Е, толкова ли бързате? Защо да не почакаме още малко да видим тези ръководни принципи, е, да намерят мястото си и да видим как ще работят? Това първо. Второ, знам, че имахте малко време, но вие се ръководихте миналата седмица семинар по тези въпроси. Би било интересно да ни кажете от резултатите от тези заседания. И трето, едно празнина, която трябва да бъде запълнена. И също така искам да се обърна към представителите на комисията. А това, което казахте, е много полезно. Чул го с голяма радост. Радвам се, че повечето страни работят по националните си планове. Разбира се, че има резолюция, съгласно която вие трябва, трябва да се докладва тук пред парламента до края на 2014 година за това какво е свършено. И за това бих искал да знам докъде е стигнала работата по този въпрос във връзка с резолюцията на парламента. This working group of all the different details. Знам, че обсъждате тези въпроси с Генерална дирекция От тях тази генерална дирекция няма представител тук днес, но искам да... Но колкото разбирам, Генерална дирекция Правосъдие се интересува от тези въпроси. Бихте ли ни казали нещо а, за това, какви са техните намерения? Благодаря. Шойц. Господин Шолц. Благодаря, госпожо председател. Аз няма да повтарям всичко казано от Ричард и от останалите оратори. Искам да благодаря на посланника, на останалите участници за предоставената информация и позицията им по а, този толкова сложен въпрос, който обсъждаме днес. Има много сложни неща, с които трябва да се справим. Но аз ще се спра само на два аспекта. Ние говорим за реалността. Радвам се, че посланникът на Еквадор е тук. Той е дошъл сигурно с самолета и сигурно е видял един плакат на Шеврон, че защитават природата и земята. Какво точно означава това за хората в Еквадор, ако Шеврон твърди, че защитава земята и природата ни? Защита на правата на човека, на местното население, които живеят в е, зони, които трябва да бъдат защитени, където трябва да се запази богатството на природните ресурси, или пък е, защитават е, интересите и печалбата на предприятията, които, разбира се, трябва да, да се справят с намирането на суровини в интерес на граждани на други части на света. И така, въпроса за правата на човека, отнася ли се за хората на място и как се отчита тяхната нужда от достойни работни места. Вторият ми въпрос е дали е задача на държавата или на частните фирми или на международната общност как да, да се организират структурите, при които а, да се гарантира защитата на правата на човека. Имаме много декларации от а, държавите, от а, службата на Върховния комисар по правата на човека, съвета по правата на човека в съвета. Ние говорим за правата на човека, но не говорим за задължителния характер на международните договори и тяхното прилагане. И така стигаме и до третата бележка, която искам да направя. Аз съм член на парламентарната комисия по международна комисия, парламентарната комисия по международна търговия. Ние сключваме международни търговски договори и всички тези договори съдържат глава за устойчиво развитие, включваща и спазване правата на човека. Но няма задължителност на разпоредбите в тази глава, докато останалите аспекти, включени в международните търговски договори, са задължителни, което означава, че има едно разминаване между економическите интереси и защитата на правата на човека. Искам да запитам представителите на Европейската комисия, с какви правомощия разполага комисаря Андор и за да накара комисаря Дегухт да отчита интересите на Европейския съюз при сключването на международни търговски договори които е, засягат е, е, интересите на гражданите. Ричард каза, че ние трябва да разбираме и да говорим езика на бизнеса, на предприятията. Ние не бива да има противоречия. В интерес на кооперациите да се спазват правата на човека. Защо ние обаче, като законодатели, да не бъдем по-конкретни в това си изискване? И на четвърто място, съвсем накратко, отново по международните търговски преговори. Вие говорихте за трансатлантическия договор с САЩ. Вие знаете, че много от ам, ам, документите на МОД не са ратифицирани от САЩ и как можем да накараме прековарящите екипи да разберат, че е в интерес на гражданите от двете страни на Атлантическия океан и за останалите части на света да направим стъпка напред това отношение и така как се следи този дебат от страна на комисията, от различните генерални дирекции, от комисарите. и как можем да дадем пример, който може да намери място също в търговските договори и преговорите ни с други страни. Това би бил един принос към конкретизиране на въпроса. Благодаря, господин Шолц. Бяха поставени поредица от въпроси. Имаме още 10 минути. Благодаря, господин председател. Госпожо председател. И е, смятам, че е познава отлично всички въпроси, благодарение на своя опит. Аз също имам натрупан опит, участвал съм в подготовката на редица документи, но по мое мнение е много важно да имаме основни насоки от ООН. Така че искам да задам един въпрос. Ние желаем всички да държави членки да прилагат тези насоки, да ги включат в своята политика. Знам колко е различно положението в различните държави членки е, на един по-ранен семинар вече сте споменавала, госпожо Фракчик, е, разликата между скандинавските държави и останалата част от европейските страни членки. събитията в Дака през миналата седмица ни доказват все пак, че но тук, става, тук се носи отговорност за живота на тези хора. Беше организирана кампания която обхвана не само гражданите на Европа, но и е, други страни по света, които се отказаха да купуват продукти от определени марки, защото на, поради начина на производство. Е, разбира се, с, имаме сериозни проблеми с някои държави, като Пакистан, например. Миналата седмица Ана Гомеш спомена този въпрос и по-специално социалната отговорност на предприятията – в някои области обаче има какво да се направи, дори и да сме изправени пред съвършенно различни култури и цивилизации. Трябва да изискам да се спазва трудовото право, да се зачитат правата на децата, на жените, да се спазват условията за безопасност на трудовото място. Трябва да се води диалог и да се търси плодотворна почва, за, за да посеем семената на тези принципи. Защото всяка крачка напред ще се отрази на положението на стотици милиони хора. Има редица случаи, които е, показват едно изключително безотговорно поведение от страна на предприятията, които не спазват тези условия. Тук става въпрос за големи фирми, които вредят е, на е, цялото общество. Имах възможност да разговарям с един украински епископ, който заяви, че в него, в неговата страна. Парите от корупцията попадат и в, в европейските финансови институции. И трябва да признаем, че в Европейския съюз, в европейски банки са вложени украински пари. Има най-различни видове отговорност. И в много случаи тази отговорност далеч надвишава чисто търговските отношения. Трябва да се спазва морала, защото в противен случай не можем да получим доверието на хората и същевременно ще дадем възможност за надигане на всякакъв вид екстремизъм, ако не действаме. И затова отново ще наблегна. Много е важно да имаме подобни насоки. Предприятията трябва да спазват всички свои ангажименти в името на благото на обществото. Надявам се, че През и в следващия парламент тази дискусия ще продължи и ще има тясно сътрудничество между парламента и другите институции, не само европейски, а и институции като ОНЕ, Комитета по правата на човека и се радвам, че председателството изведе тази тема в приоритет. Разбрах, че в Женева ООН е много активна в подготовката на сесията през юни. Искам да чуя и от вас посланника Черебока по какъв начин Държавите членки и Европейския съюз подкрепят тази работа. Следващата седмица ще имаме посещение на малобройна делегация в Женева и можем да засегнем и този въпрос. Имаме доклад от Обединеното кралство, от Холандия, скоро от Испания, Италия. Аз съм от Германия. Не зная дали има подготовка да получим такъв доклад и от Германия. Не разполагаме с много време за отговорите, затова ви моля да бъдете много кратки във вашите отговори. Първо, вие имате думата, господин посланник. Искам да благодаря на Рича, Ричард за въпроса му. Не мисля, ще можем да чакаме 10 години и чак тогава да видим какво ще, е, какъв ще са резултатите. Аз съм дипломат. Обикновено ние действаме в ход. Аз също така дълбоко вярвам в, в прилагането на ръководните принципи. Но дори в момента ние говорим тук, а някъде се, правата на човека се нарушават. Но трябва да кажа, че е, в Европа е, на лице е криза, която доведе до жертва, да, пожертването на поколение. Има 10 милиона бездомни в САЩ. Е, значи не можем да, не можем да жертваме цяло поколение в Латинска Америка, в Еквадор, през 90-те години по финансови причини по този начин бе жертва на едно поколение. Не може да жертваме цяло поколение, защото хората имат е, права. Зададохте много важен въпрос. Е, когато става дума за местното население за правата на общностите във връзка с природните им богатства, има, има смисъл да анализираме тези неща във връзка с производствената дейност, но нещата са по-широки. Защото някои се питат, трябва ли да говорим по този въпрос. Няма ли да създадем паника, няма ли да оплашим а, хората. Да. ме попита за резултатите от семинарът миналата седмица в Женефа. Там беше ясно казано, че някои от инструментите, с които разполагаме, включително и ръководните принципи, не са достатъчни за нашата работа. Когато става за корупция, и други проблеми. Е, те са на лице навсякъде. Необходимостта за механизъм, за мониторинг, е за това доколко се изпълняват тези изисквания също е голяма. По този начин може да оценим и обхвата и съдържанието на това, което правим. И разбира се, всичко, което по време на нашия мандат прави е, бюрото на ООН. Е, то е, е, има своето значение, но има и други неща, които трябва да се направят. Сега по отношение на сроковете. Нека кажа нещо във връзка с зададен въпрос. никога не е било, никога не е било ненужно да, да се използва историческият момент. Позициите по много въпроси бяха променени поради дейността на гражданското общество, поради решенията на парламента. Е, разбира се, националното законодателство трябва да се изпълнява, обаче е, преговорите, за преговорите бяха нужни няколко години. А, е, и Европа, и САЩ заявиха, че подобен, подобен закон е необходим. Защото тук става дума за правата на индивида, става дума за правна защита, сега и тук. Говорим за проблеми в Конго или в други страни, говорим за неща, които стават в момента. Защото когато разговаряме в Брюксел, в Женева или в Нью Йорк, е, трябва да имаме предвид, е, че хората от целия свят искат тези въпроси да бъдат решавани деликатно, но твърдо и решително. Председателката. Благодаря. Както съм казвала и преди, имахме изслушване за минното дело в Африка, което бе е, послушане, което беше много добре посетено. Много малко време имаме, госпожо, а, а, а, имате, е, може би, две минути. Благодаря. И аз искам да благодаря на господин Хауът и господин Чип за тяхната подкрепа е, е, в дебата, който водим в Полша. Е, и като се има предвид този дебат в Польша, е, вашия принос е особено целен. А колко време е необходимо? Колко време е необходимо, за да се приключат преговорите по едно подобно споразумение? Е, трябва да бъдем много внимателни, да не поставяме страните в е, положение, което ще доведе до задънена улица, до застой. Не трябва да е, пренебрегваме или отчуждаваме кой, която и да е заинтересованите страни. Трябва да чуеме гласа на мненията на всички. Трябва да чуеме какво предлага и другата страна Трябва да кажа, че е необходимо да се работи по всички въпроси, които аз споменах в моята лекция. Но някои от въпросите изискват задълбочен анализ. И когато бъдем наясно с резултатите на този анализ, ще бъде много по-лесно да работим по други въпроси. Какво е най-важното? Докато работиме по новият е, споразумение, междувременно да не забравяме нуждите на е, образованието, бизнеса и така нататък. Различните страни са на, стигнали на различни етапи в този процес. Както се казва, много страни работят по национални планове за действие. О, не сме видяли още резултатите. Ще бъде интересно да ги видим. И да видим какъв е анализа на състоянието на нещата от страна на комисията по отношение на това, което страните членки са направили до сега. Благодаря, благодаря госпожо Фарачи, а сега госпожа Мюле. И аз ще се опитам да бъда кратка. Най-напред анализът на състоянието на нещата. Какво правят страните? Както казах, ние възнамеряваме да публикуваме наръчник, където, който ще съдържа обяснение по този въпрос. Госпожа председателката питаше за Германия. Бях там наскоро и сега с новото правителство този въпрос се подема на ново, с нови сили и съответните министерства работят по него. Имаше и въпроси свързани с търговията. Боя се, че не може да говоря с е, отношението между комисарите и господин Дегухт, но има ново изискване е, във връзка с а, търговските преференции. А, е, смята се, че страни, които не зачитат условията за труд, социалните изисквания, могат да бъдат генералните преференции плюс така наречените ГСП плюс могат да бъдат суспендирани в техния случай. Попитахте за Генерална дирекция правосъдие ни помага за анализа И особено когато става дума за правомощията на страните членки. Въпросът е сложен, трябва да се анализира внимателно, е, да видим какво може да направим на равнище Европейски съюз, за да подобрим състоянието на нещата. Колкото до прилагането на решението на Европейския парламент, преди е, лятото ще започнем публични консултации, за да получим информация за това как се гледа на нашата работа, как тя се приема, какви са главните слабости и бъдещи проблеми. И след това ще се подготви доклад за техническото прилагане. Сега ще дам думата на моя колега. Аз нямам кой знае какво да добавя, само някои неща, които пропуснах да спомена господин Ламбринидис беше спомената от господин Хауит. Господин Ламбринидис е силно ангажиран с този въпрос и се застъпва силно за ръководните принципи в разговорите с наши партньори. Това е задача и на СВД да промотира тези принципи. Имаме редовни диалози, например вчера с Мексико, така че поставяме въпроси с правата на човека, споделяме вижданията си, а, говорим за принципите, казваме им а, какво сме направили в тази посока, както правим и днес. Също организираме конкретни семинари по бизнеса и правата на човека с заинтересовани страни смятаме да организираме нещо подобно до края на годината с Африканския съюз, тъй като има силен интерес от тяхна страна. И това е в последствие на диалога, който водим с тях. Също се отнася и за Китай. Ние работим и в тази посока в отношенията ни с трети страни. Благодаря на всички, казва председателката, за чудесните ви е, изказвания. Господин Вжип, не бива да се боите, че този въпрос ще бъде забравен в следващия мандат на парламента, защото има толкова много неща, които трябва да се свършат, че разбира се, че се налага да продължим да работим. Ричард Хаует предложи изготвянето на писмо. Писмо мисля, че е добре да изпратим такова до СВД и до базираните в Женева посланици, както и от господин Ламбринидис, за да кажем, че искаме да се създаде паралитетна работна група по разглеждане на въпросите. Освен това, да не се допусне поляризиране на въпроса, да отчетем подкрепата на предишният докладче, господин Рапи, Сега трябва да преминем към следващата ни точка за размяна на мнение относно ситуацията с правата на човека в Мексико. May I ask also our guest to speak uh, on the Mexican issue to come up? Искам да помоля нашите гости, които ще говорят по темата за правата на човека в Мексико, да дойдат тук на трибуната. So, can we start? Можем ли да започнем сега изслушването за Мексико? Okay. Can you arrange that they go out? Okay, now we come and please моля да помоля за тишина в залата, за да можем да продължим. Ако имате разговори, моля да ги водите извън залата. Господин Сари каза, че имат консултации по въпросите за бизнеса и правата на човека с Мексико. Това е важна седмица за Мексико и за положението на правата на човека там. В понеделник имаше семинар Европейския съюз Мексико, организиран от СВД тук в Брюксел, с участието на НПО от Мексико и Европейския съюз. Вчера имаше диалог Европейския съюз Мексико по правата на човека. В него участва и мексикански заместник министър по външните работи. А утре ще се разисква въпроса за Мексико в съвета по правата на човека в Женева, свързано с всеобщия периодичен преглед за 2013. Освен това, Европейският парламент ще изпрати своя делегация в Мексико на 23 до 25 марта. Така че се радваме, че днес можем в подкомисията по правата на човека да обсъдим този въпрос. Въпросът за правата на човека са в Мексико многократно е бил дискутиран от наша страна. Днес имаме трима представители от мексикански НПО. Те са участвали в семинара по правата на човека тук в Брюксел. Господин Даниел Жолой от Мексиканската комисия за защита на правата на човека. Той ще говори по сигурността и трафика на хора, организираната престъпност и ще ни запозная с актуалното състояние по изпълнение на глобалното споразумение Европейския съюз Мексико. Също Мария Луиза Агила Родригес е от Центъра за правата на човека от Монтания Тлачиноян и тя ще говори за бизнеса и човешките права. Другият ни оратор е госпожа Зулма Мендес от Ред Меса, де Мухерес де Сеудат Хуарес, която ще говори за жените и правата на човека. След това ще имаме разискване. Давам думата на господин Даниел Жолой. Благодаря много, госпожо председател скъпи членове на комисията, под комисията по правата на човека, много сме ви благодарни за възможността, която предоставихте да участваме в това заседание и да предоставим положението с защита на човешките права в Мексико. В началото на седмица имаше диалог на високо равнище Мексико-Европейски съюз, посветен на правата на човека, както и семинар за гражданското общество, в който участвахме. Е, позволете е, да изложа пред вас е, усилията по организиране на този семинар, както и решенията взети в полза на гражданското общество през 2002, които позволиха и улесниха организацията на семинара. Много е важно, защото така може да се засили участието на общност, обществеността и парламентът може да играе важна роля. Мексико преживя хуманитарна сила заради стратегията за сигурност страната и войната, обявена на наркокартелите. Сигурността надделя над съображенията за зачитане на правата на човека и въпреки смяната на правителството през 2, декември 2012 година федералната политика продължава да се основава на военната сила. Водят се е, специални операции по гарантиране на сигурността, броят им се увеличава, въпреки всички решения за гарантиране на спазването на човешките е, права и е, изискването тези задачи да се възложат на цивилна полиция забраната на, наркотиците и усилията за борба с наркотиците навсякъде по странаха компрометираха зачитането на човешките права. Цифрите за злоупотребите, извършени в Мексико през последните години, са застрашаващи. Можем да кажем, че в Мексико правата на човека се нарушават повсеместно и систематично над 100 хиляди е, убийства, над 150 хиляди изселени лица и 25 хиляди безследно изчезнали през последните години. Наблюдаваме е, увеличение с над 500% на случаите на измъчване. Е, на федерално равнище няма кой знае какви промени в стратегията за безопасност и по време на първата година на сегашното правителство имаше 938 сигнал за нарушаване на човешките права. До ден днешен правителството няма ясна позиция по а, коригирането на всички проблеми, свързани с операциите по гарантиране на обществената безопасност и въвеждането а, за, на, на стандарти за спазване на човешките права в сигурността за в стратегията за сигурност. Те са, въпреки че са в течение за злоупотребите сред армията, те продължават да подкрепят Имаше и четири постановления на Междуамериканския съд по правата на човека, чието решения също не се зачитат. Няма съществен напредък и по отношение на разследванията и издирването на лицата, отговорни за мъчения. Много рядко се спазват съответните е, конвен... Е, международни конвенции и международноправни норми. От е, 2006 година, откакто започна този кръстоносен поход срещу наркотиците, много хора бяха безогледно обвинени във връзки с трафикантите на наркотици и в последствие изчезнаха безследно. През 2013 година цифрата беше 26 хиляди. това са отвличани от държавни служители или с тяхно съучастничество. И въпреки доказателствата, че има насилствено отвличане, официалните власти отказват да вземат мерки. Битката срещу организираната престъпност някак си позволява в Мексико да се управлява наличието на извънредна система, в която се банализира незачитането на човешките права е, отвличането, изчезването, временното задържане. Много често временното е, задържане е редовна практика без необходимите доказателства, макар че се е, международните правила изключват това. Много често хората са задържани за много дълги периоди от 90 дена и въпреки искането да се прекрати практиката на такова временно задържане, според официалните 8095 е, е, е, души са били задържани само за 2012 и 2013 година. Междувременно обаче политиката на забрана, не доведе, на забрана на наркониците не доведе до желаните резултати, а само навреди на правовата държава. И, с, с, и то на една много висока социална и човешка цена. Много е, е спешно да се промени сегашната стратегия и в нея да се заложат елементи, гарантиращи човешките права. Трябва да бъдат изпратени препоръки на мексиканските власти, поощрявайки ги в борейки се с организираната престъпност и наркотиците, да гарантират и зачитането на човешките права. Сега има прекрасна възможност да се работи за промяна на модела, като се вдъхновим от модела, създаден от редица европейски държави и използваме всички уроци, извлечени от борбата с тероризма, наркотиците и организираната престъпност. Е, когато има сериозни нарушения на човешките права, трябва да създаде една структура от професионалисти, които да са безпристрастни и да следят за тяхното спазване. Е, мисля, че в сътрудничество от държавите членки на Европейския съюз би могли да е, изградим един такъв корпус, такава структура Искаме, настояваме мексиканските щати да въведат максимално бързо реформата на военния кодекс, въвеждайки правилата и санкциите от гражданското правораздаване. Много е важно да се вземат мерки за прозрачност, за видимост на положението на хората, които са пострадали. През 2011 имаше посещение на вашата подкомисия през 2000... и е много важно да изпратите нова мисия, за да видите последиците от милитаризацията на обществения живот. Ние признаваме положителната роля на основните насоки на Европейския съюз, които поне позволиха да се очертае сериозността на проблемите и да се предприемат мерки за защита на човешките права. Подкрепата на европейските институции може да е, допринесе за реална промяна на място, да се укрепи позицията на защитниците на правозащитниците. Ние ще продължим да разчитаме на вашата подкрепа. Тя наистина е от огромно значение. What... Благодаря ви, господин Джолой, за това, че споменахте и какво могат да направят различните европейски инструменти тогава, когато се прилагат. Искам да приветствам също представители на посолството на Мексико, господин Мелдер и госпожа Нишасаки. Вие знаете, че в Комисията по правата на човека имам някои права, така че в края на заседанието ще ви дам за кратко думата. Сега искам да дам думата на госпожа Мария Луиза Агуилар Родригес. Благодаря. Искам да се присъединя към казаното от моите колеги. Благодаря, че е, засягате тази тема. Аз съм от щат Гереро в е, юго-источната част на Мексико и ще говоря за този щат. Положението е сходно с това в редица други региони. Беднота, дискриминация, институционализирано насилие с многобройни нарушения на прав... човешките права. И на... трябва да кажем, че насилието наистина властва навсякъде и с Мексико. Ние искаме да се е, възприемат защитни механизми за местните етноси, защото много често те биват експлуатирани със съучастието на държавата. Това е една а, схема характерна за, а, за щата Гереро, но въжи и за останалите части на страната. Установихме, че а, международни и мексикански фирми с съучастието на, различ, на а, различни власти а, нарушават а, правата на колективна собственост, нормите за защита на околната страна или правото на участие на хората в вземането на решение на всички равнища. Това е възможно благодарение на закона за защита и експлуатация на ресурсите най-хищна е минната индустрия. Закона за мините е, позволява да не се зачитат, е, да не се спазват задълженията за консултиране с населението. 75% от територията на местни племена бе отдадена на концесия на минни предприятия до 2010 година. Е, над 20 концесии са дадени директно от мексиканската държава. Става въпрос за открити мини. Тези гигантски проекти повличат след себе си сериозни социални конфликти. Има и други отрасли, например в производството на нефта, и, и всякакви и, и всички а, а, проекти в областта на енергетиката, вод, водно електроцентрали, е, е, тецове и така нататък, които не спазват принципите на устойчивото развитие. Например, в региона на Капулко хората се обединиха против проекти, е, техните права бяха признати от местните съдилища, но с всяка е изминала година федералното правителство вливат и, и влива в националния бюджет пари, които се заделят за е, големите национални фирми. Свидетели, свидетели сме на движение на големи маси от населението, общностите не участват в проектите, нямат достъп, не участват в прилагането на мерки, които пряко ги засягат и не получават дори компенсация за нанесените щети. Въпреки конвенцията от 69-та година, която е ратифицирана от Мексико. нашата област сме се опитали да се борим срещу тази система за отдаване на концесии, период от над 50 години. Борим се и срещу всички нередности. Вече има процеси, заведени пред съдилищата понякога, които понякога успяват. Действаме и на международната сцена. Въпреки това обаче защитавайки своите права, някои е, рискуват живота си. Е, тук е, имам предвид предимно уязвимите групи от населението. Мексиканската държава никога не е приемала адекватните мерки с тяхна защита, напротив. Наблюдавали сме редица престъпления срещу ръководители на социално, социални движения – Верно е, че неконвенционалните механизми за защита на правата на човека позволяват да се намалят или да се решат някои проблеми. Организирахме кръгла маса, посветена на тази тема. Няма да се разпростирам тук, но е важно да се подчертае, че на последната ни среща, както каза и Даниел, а именно на този семинар, Дискусията с Европ... дискусиите в европейските и мексиканските организации се съсредоточиха именно върху съвместната, споделената отговорност за защита на човешките права в Мексико и в Европа. И а, има какво да се направи, например, когато става, когато говорим за транснационална дейност на пред, възприятията. Смятам, че въпросите, свързани с правата на човека, трябва да бъдат поставени в центъра на всички дискусии. Трябва да се въведат механизми за отчетност и контрол на спазването на човешките права. Има глава е, права на човека, да кажем, но няма механизъм или структура, която да проследява спазването, изпълнението на всички норми. Трябва да е, Европейския съюз да прекратява финансирането си, когато големи, широкомащабни проекти могат да доведат до нарушение на човешките права. Трябва да се гарантира правото на обжаване, на подаване на жалба срещу предприятия, които имат седалище в Европа. Трябва да гарантираме и контрол от страна на парламента и подкомисията ви върху националните планове за прилагане на основните принципи е, е, за търговията и човешките права. Благодаря, госпожа Родригес. Сега давам думата на госпожа Зума Мендес. Благодаря много. Дами и господа, благодаря ви за поканата по повод нашето посещ... участие в семинара за правата на човека в рамките на политическия диалог Мексико-Европейски съюз. Искам да засегна един въпрос, който особено ни безпокои, а именно насилието между двата пола или по-скоро насилието върху жените. това е, може, една от най-тежките форми на лисивие. И годините на опорита борба срещу това явление бяха много тежки. И през последните години наблюдаваме увеличаване на насилията срещу жени, особено подрастващи девойки или малки момичета. Много често това води и до убийства на жени, до, до изчезване, отвличания. Много често обикновено това става в контекста една патриархална култура, в която са силно изразени неравенствата и насилието трябва да се отбележи и засяга жени на всякаква възраст, Наблюдаваме е, рецидиви а, е, на насилие и някакси примирение или приемане от обществото. А, е, в Мексико има една широка правна ром, рамка на федерално равнище за борба срещу насилието върху жените. Е, ратифи... Мексико е ратифицирало редица международни конвенции срещу насилието над жени и е, момичета, но празнотите в законодателството, липсата на координация между институциите и недостатъчният бюджет не позволяват е, достатъчно ефективно прилагане на тези правила. Правната рамка, която по принцип би трябвало да защищава, защитава жените, не, не успява да гарантира борбата с тези явления. Продължаваме да наблюдаваме убийства на жени, включително с увеличени с 300% през първите месеца на годината. В Нуево Лион са регистрирани 98 убийства на жени между 2000 и 2008 година. В щата Чиуауа 27 убийства от началото на годината. Между 2013 и 2014 около 2200 убийства на жени. Нямаме официални точни цифри за отвлечените и изчезнали жени, жени но а, при всяко положение трябва да кажем, че има големи пропуски в, прев, в превенцията и в структурите за борба с трафика с хора. Опитваме се да водим диалог с съответните сродни на нашата организации в света и в Европейския съюз, защо? И установяваме, че тези явления и по-специално и убийствата на жени са проблем и за европейските ни колеги. Оказва се, че навсякъде по света има убийства на жени. Те просто, мъжете ни бият просто, защото сме жени. Смятам, че вие може конкретно да помогнете да се промени положението и за това си позволяваме да отправим към вас няколко молби, които ще ни позволят да се справим с това тежко положение. Бих, помогнете ни да е, изградим механизъм за контрол и проследяване на прилагането на международните договори срещу, за борба срещу насилието над жените. Е, е, помощ за прилагане на резолюцията срещу убийствата на жене в Европа и Латинска Америка, приета от Парламентарната асамблея Евролат. Е, бихме желали да гарантираме и участието на гражданското общество в борбата срещу това насилие в рамките и на двустранно равнище, и в рамките на политическия диалог между Мексико и Европейския съюз. Много полезно би било да се продължат семинарите за правата на човека и е, темата за убийствата на жени, за насилието над жените е, да бъде включвана в него, защото тя е обща за Мексико и ЕС. Трябва да из... се получим и от опита на гражданското общество. Европейския съюз финансира един проект в Хуарес, който позволява на представители на гражданското общество да изучат последиците на политиката за сигурност върху е, живота на мъжете и жените, върху явлението насилие. Много е важно да продължим да работим съвместно по различните видове политиката. Бихме желали да продължите да ни оказвате подкрепа и да е, осъществяваме съвместни проекти за подготовка на специалисти в областта на борбата срещу насилието срещу е, жените, прависти, социални работници и така нататък. Трябва да се ратифицира и конвенцията на съвета на Европа срещу насилието над жените и домашното насилие, конвенцията за домашно насилие, конвенцията от Истанбул, знаем, че има въпроси, които трябва да се решат от мексиканското правителство, но се обръщаме към вашия парламент с молба енергично да подкрепи нашите искания към мексиканското правителство да се прилага протокола за разследване на сексуалното насилие или да се адаптира в рамките към едно решение на Международния съд по правата на човека, дело Гонсалес и други, е, е, или МС Фернандек срещу мексиканската държава. По отношение на насилията на жените искаме да се наблегне на ролята на правозащитниците. През 2013 година от тях бяха осъществени 243 форми на насилие и затова се обръщаме към вас да ни помогнете да изискаме мексиканската държава да прилага на всички равнища механизма за защита на журналистите и правозащитниците. Надяваме се Европейския парламент и държавите членки да продължават да прилагат основните насоки за защита на правата на човек, човека, като наблегнат на, и на защитниците, които се борят за опазването на цели общности. Е, искаме ролята на правозащитниците да стане по-видима, да се изтъкнат рисковете, на които те се излагат и да се вземат мерки за тяхната защита. И затова искам да припомня директивата на Европейския съюз за насилието над жени и борбата срещу всякакви форми на дискриминация на жените. Е, изготвили сме дълъг списък от петиции. Борбата ни не е от вчера ние се надяваме, че ще успеем да постигнем нашата цел. Благодаря, госпожа Мендес. Благодаря и на трите ви за много точните а, препоръки към нас и към другите европейски институции. за да може да се защитат по-добре правата на човека. Е, сега ще дадем а, думата на господин Грос. Е, е, ще бъде интересно да ни кажете е, за диалогът, който водите с заместник министърът на външните работи на Мексико по въпроса на човешките права. Именно това имах намерение да направя. Благодаря. Може би е хубаво да кажа няколко думи, но също така и колегите от Мексиканското посолство, посолството на Мексико, е добре да ни кажат какво се прави по този въпрос. Разговорите с Мексико се водиха с специалния представител Ламбринидис и заместник министър на външните работи Робредо и заместник министърът на, от на вътрешните работи. А, това беше от мексиканска страна. Да имахме задълбочена размяна на мнения, а, която ни даде възможност да установим общите си ценности и общите си намерения. разговаряхме по много от точките на многостранния дневен ред, включително онези, застъпени от съвета за човешките права. Мексико сега пристъпва към решаване на тези въпроси. Говорихме за човешките права в Беларус, за хората с и увреждания и за това как можем по-нататък да а, укрепим нашето сътрудничество. Обсъдихме в, в, как върват нещата в организацията на американските държави и включването на въпроса за човешките права и изискването за добро управление, когато се разработват новите цели на развитието и критерии. Е, бяха представени вече някои от е, въпросите от е, онези, които говориха от името на гражданското общество. Представено беше последното изследване от, във връзка с насилието срещу жените. Говоря, представени бяха резултатите от бизнеса и правата на човека участваха представители на страни членки, които представиха техният опит в борбата с тероризма и организираната престъпност. За десетата годишнина от насоките на ООН и борбата, срещу човешките, борбата за защита на човешките права. Беше говорено специално за прилагането на решенията за борба с расизма и ксенофобията, публикувани в доклада от януари. Говорихме за новите рамки на Европейския съюз за укрепване на върховенството на закона. Разгледахме също така сътрудничество между Европейския съюз и Мексико. И мисля, че е важно да се посочи, че и в Европейския съюз и в Мексико има институции, които цялата цел е защитата на правата на човека. В момента за тази работа са отпуснати около 12 милиона евро. Трябва да кажа, че насилието, а, а, свързано с а, а, различията между половете и насилието срещу жени, са един от нашите приоритетни въпроси. Както знаете, имаме споразумение от 2000-та година, така нареченото глобално споразумение. А, там имаме споразумение за свободна търговия, в което са включени изисквания за защита на правата на човека. И в момента смятаме, че има възможност за модернизиране на това споразумение и клаузите, които засягат правата на човека, могат да бъдат разширени. Ще разговаряме с мексиканската страна по този въпрос, особено по отношение на механизмът за наблюдение на и отчитане на резултатите. И накрая бих искал да посоча, че трябва да се благодаря, да искам да благодаря на представителите на гражданското общество, за участието им в семинара. Това беше втория подобен семинар, който организираме. И разбирам от колегите от Генерална дирекция права на човека, че се води диалог и с други страни. На семинара поканихме представителите на гражданското общество да представят своите препоръки и по този начин пряко да допринесат за работата на семинара. Този път е, това, бе направено по най-добрия възможен начин. Мисля, че имаше балансирано участие, както от Европейския съюз, така и от мексиканска страна. Смятам, че това бяха два много успешни дни с удоволствие ще отговоря на въпросите ви. Благодаря, господин Грос. А сега ще дам думата на депутатите, които искат да говорят. Първо госпожа Андри Кене, която е член на интерпарламентарната делегация Европейска съюз Мексико и ще бъде в Мексико на мисия едната седмица. Благодаря ви много, госпожа председател. Действително, аз бях участник в делегацията, която посети Мексико през 2011 година. Спомням си много добре срещата ни с правозащитници, журналисти, НПО. Тя беше много информативна. Както казахте, ще участвам и в посещението на Комисията по външни работи, която предстои следващата седмица. Когато говорим за правата на човека в Мексико, има цял списък от въпроси, които обикновено се поставят. Правосъдие, реформа на системата на затворите, защита на правозащитниците, на журналистите, на жените, на коренното население. Днес нашите гости засегнаха някои от тези проблеми, но никой от вас не спомена новите закони, които са прияти в Мексико, откакто пое своите функции новия президент. Аз имах удоволствието да се срещне с двамата заместник министри, които бяха тук тази седмица. Те споменаха няколко закона, които са прияти. Разбира се, тяхното прилагане ще отнеме време. Те споменаха, например, правото на образование, закона за жертвите, който се очакваше отдавна. Искам да разбера от ваша страна, наред с проблемите, които очертахте, какво според вас прави правителството, дали забелязвате напредък при прилагането на стратегията по правата на човека, особено след новия президент пое своите функции. Стегатистиката е, е не само негативна, но има и някои положителни, насърчителни резултати. Запитах министрите за правата на кореното население, дали консултациите е задължително а, да се реализират с тях преди да бъдат а, осъществени реформи в страната. Имахме също много задълбочена дискусия по този въпрос. Благодаря госпожа а, Андрикене, госпожа Забораси, която също е член на Междупарламентарната делегация Европейския съюз, Мексико. Благодаря ви много. Аз също бих искала да коментирам последните събития. Дали забелязвате от ваша страна някакви положителни или негативни развития при сегашния президент и при сегашния конгрес. След като съм посещавала Мексико няколко пъти вече, повечето особено по повод на трагични случаи, като тези от преди 4 години, така че съм запозната с някои от проблемите, с убийствата на жени, с безнаказаността. Знаем, че ситуацията е много трудна за мигрантите, които се опитват да отидат в САЩ през Мексико. През последните месеци разбрахме от предходния конгрес, че е прието ново законодателство, има положително развитие. Моята колега спомена няколко закона. Няколко от НПО по правата на човека бяха много оптимистично настроени относно закона за защита на, на правата на а, тези, които се борят за права на човека. Вие от ваша страна виждате ли някаква положителна промяна или не? Госпожа Вебер също е член на Междупарламентарната делегация Европейския съюз. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на всички представители на гражданското общество. Аз ги слушах много внимателно. Освен това, прочетох и техните писмени материали. Каква е ролята на правосъдната система, каква е ролята на съдиите, как според вас се развива положението, дали правосъдната система подкрепя борбата за човешки права. Вие споменахте, че са взети някои решения И изглежда, че правосъдието е възтържествувало. Така че бихте ли казали нещо повече за правосъдната система и ролята на съдиите? Председателката, не виждам други желаящи да зададат въпроси. Кой би желал да започне с отговорите на въпросите? Може би господин Желой. Благодаря много за многобройните въпроси. Това според мен показва колко сложни са проблемите, пред които сме изправени. Не е възможно да обхванем всичко, естествено, тук и днес. Да, разбира се, имаше някои пробиви, предимно законодателно отношение, но в Мексико проблемът е не законодателството, а неговото прилагане. Там нещата не върват. Новата федерална администрация извърши структурни реформи в областта на образованието, телекомуникациите, енергетиката, многобройни реформи, признаваме, но правата на човека си остават е, последна грижа в тази политика. Няма и никаква перспектива да се подобри положението. Ами, както ви казах, поредица структурни реформи, сред които обаче бяха забравени някои важни неща. Реформа на кодекса за военните съдилища. От години очакваме това. Някои неща се смениха, някои не. Но независимо от законодателните пробиви, както казах, Трябва да признаем, че има много пропуски. Има закон за защита на жертвите, за защита на журналистите, но безнаказаността продължава да властва. 85% безнаказаност на деяния в нарушение на човешките права. има закон за защита на правозащитниците. В Мексико гражданското общество призна, че тази, този закон бележи важна крачка напред. Много организации в Мексико трябваше да участват в разработването на проекто закона съвместно с мексиканския проект. Разчитахме и на делегацията на Европейския съюз – в Мексико, както и различни европейски представители. Но сега, след приемането на този закон, проблемите остават, защото няма кой да го прилага. Липсва правния механизъм, който да гарантира защитата на журналистите и на право, правозащитниците. Ако погледнем цифрите, ще видим, че продължават да има престъпление. През 2013 15 убити правозащитници, агресия срещу журналисти, нещо не, не, не, не, абсолютно текущо. И в това отношение цифрите в Мексико са сравними с, с цифрите в страни, които водят война, да кажем Афганистан или Иран, Ирак. Трябва да се намерят достатъчно хора, които да прилагат този закон, да има структури, които да осъществяват контрол. Все още страната не разполага с необходимия персонал, който да гарантира спазването на законодателството. Бюджетът също е недостатъчен. Конгресът е, взе решение за 200 000 долара, но а, е, през последните две години нито едно песо не беше е, отделено поради а, бюрократично протакане. Така че това е основният проблем. Липса механизъм за прилагане и освен това той не, не се ползва от подкрепата на основните политически сили. Точно те са тези, които ще го направят еф ефективен. Всъщност очаква се представителите на гражданското общество да е, борават с този механизъм, е, но няма политическа воля. Да, можем да признаем, че някъде се прилага, но някои губернатори пречат на прилагането и това не позволява по-настоящен да има ефективна защита на правозащитниците и журналистите. Only... Ако искате да добавите нещо, но моля би, дадете много кратка. Само две минути ви давам. Да, съвсем накратко. Съвсем кратка добавка към казаното от Даниел за новото законодателство. Важно е да се припомни, че всъщност няма възможност за участие на гражданското общество. Всички стратегически реформи, образование, енергетика бяха, станаха някакси извън това участие. Е, цели части от населението бяха против реформите и дори нямаха възможност да кажат своето мнение. Така че е, виждате, че начинът по който се осъществяват проблемите, е, промените вече е проблематичен. Очаква ни поредната реформа на селското стопанство и се надяваме, че там все пак ще има консултации с местното население. Е, Що се отнася до съдебната власт, зададахте въпрос – да, има известна професионализация на съдиите на федерално равнище. но когато е, става въпрос за съдилищата по щатите, там сме, често сме свидетели на пристрастни съдилища, пристрастни съдии, които зависят от губернаторите или всякакви други властници. И по този начин е, петнят съдебната власт. Си, е eh, una, una intervención muy breve solo para... Искате ли да добавите? само още няколко думи. според нас има огромно разминаване между обявената политика и начина по който тя се осъществява. прокуратурата, съдът би трябвало да се занимават сериозно с насилието над жените, с случаите на изчезване, но в редица мексикански щати тези случаи, тези дела се покриват и освен всичко друго се а, съкръщава персонал от съдилищата, например в Хуарес, където има много висок процент убийства на жени, но а, институциите, които трябва да се борят с тези проблеми, не разполагат с необходимите ресурси, въпреки заявеното. Благодаря. Както казах и в началото, госпожа Елия Дел Кармен и Нисисаки също поискаха думата. Те от Мексик, посолството на Мексико. Знаете, че времето е кратко и давам ви само 3 минути. Благодаря. Ще бъде много трудно за 3 минути да отговоря на всички повдигнати въпроси. От... А, искам, все пак ще се опитам, искам да съобща, че правителството прави огромни усилия за да насърчава диалога в Мексико и диалога и с други държави по света. Все пак искам да припомня дейностите през последните дни, ако искате. Семинара на гражданското общество, което обединяваше представени на Европа и Мексико и където по, в пълна прозрачност и при пълна свобода засегнахме редица важни въпроси и приоритети. които са важна част от диалога Мексико-Европейски съюз. В рамките на дебата припомнихме, че споделяме идеята, че политиката на, в Мексико е, е политика на защита на човешките права. Оценяваме важната работа, която бе свършена в законодателно отношение, която позволи да направим важни крачки напред. Но, като повече от страните в Латинска Америка, нашата страна дълго време не е слагала в центъра на а, а, правата на човека. А, трябва да се. Трябваше да се върши постоянна, постоянни усилия, за да може тази тема да залегне в центъра на правителствената дейност. И мога да ви уверя, че благодарение на реформите, законодателната, конституционната от 2011 с която бяха признати всички международно правни инструменти, които бяха ратифицирани и които имат сега същата тежест като на националното законодателство, вече не е необходимо да се приемат нови закони във всяка една област, за, защото международно-правните норми се прилагат пряко в нашата държава. Това е от съществено значение. Разбира се, ние приемаме и съответната политика. Стана въпрос за консултациите с местното население. Тези консултации се гарантират от Конституцията. Става въпрос един доста дълъг процес. Институциите трябва постепенно да видят по какъв начин да гарантират консултации, които да отчитат културното и етническото многообразие, твърде разнородните култури в страната. Има над 400 наречия в Мексико. Предполагам, че така може да си дадете сметка колко сложен е проблемът. Бяха направени и други важни крачки. Не разполагам с необходимото време да изброя всичко, но за мен е важно да спомена укрепването на гражданските съдилища на следствие на решение на Интерамериканския ку. Е, което за първи път е, има конкретни елементи и препоръки. Трябва да ви уверя, че в моята страна е, има доста е, приобщаване на, на властта към проблема за правата на човека. Има, води се един вътрешен дебат е, ще продължим дискусията и с европейските институции. Надяваме се да почерпим опит от тях. Имаме голям интерес от това и ще продължим. Благодаря много, госпожо Висаки. Когато каним представители на посолствата, не очакваме те да отговорят на всички въпроси. Разбирам какво казвате. А това бе споменато и от нашите, други наши гости, че ние, когато замисляме нови законодателни инструмента, взимаме предвид напредъка на страните. Разбираме, че Мексико също бележи напредък. Но мисля, че ако не ме лъжи паметта, преди 10 години в Мексико имаше много сериозни нарушения на правата на човека – но тогава този въпрос не бе не бе е, е, обсъждан така на широко от международната общност. Положението в Колумбия тогава беше обсъждано. А сега се надяваме, че там положението няма да се влуши. Надявам се, че имате и вие информация, ще ни предоставите за това, което правителството прави по-нататък за решаване на този въпрос. Благодаря на всички участници в този дебат. А сега стигаме до следващия въпрос. Представяне на изследване, подкрепа от страна на ЕСЕ е за Международния наказателен съд. Искам да помоля професор Беко, който е участник в това проучване, да дойде тук. Now we continue. И така, продължаваме работата си. Имали сме много случаи и в парламента, пък и в тази подкомисия да обсъждаме за това, това как Европейския съюз, страните членки могат да подкрепят по-добре Международния наказателен съд. МНС. много международни форуми Европейския съюз е, твърдо е подкрепил МНС. Укрепването на върховенството на закона и уважението за правата на човека, укрепването на мъра и международната сигурност е, имат е, фундаментално значение за всички ни и са приоритет за Европейския съюз. Днес темата ни е съвсем конкретна. Това е проучване, за е, това как да окажем по-добра под, подкрепа на Международния наказателен съд и, и ще, ще чуем какво можем да направим по-друго яче, какво може да направим по-добре. Защото в момента системата на международното наказателно право е стигнала на кръстопът, е, има много страни, примерно от, Африкан, от африканския континент, от африканският е, тези организации, които спорват е, много от решенията на Международния наказателен съд. Има и страни, които са ратифицирали неговия статут, но не сътрудничат пълноценно с него. Всичко това а, има опасност да подрони ефективността и имиджа на единственият по рода си Международен наказателен съд, който разследва геносид, геноцид, престъпления срещу човечеството и други подобни тежки нарушения. Професор Олимпия Дехух, а, а, който е професор на публично международно право, е също е ръководи в Нотингамският университет звено по международно право. Той също така отговаря за прилагането на националната база данни за проектът за правните, правните инструменти на Международния наказателен съд, а също и е докладчик по случая Matrix Network – а също така е, е докладчик по проекта за Европейския инструмент за демокрация и права на човека в, в Нотингамския университет. Е така. <clears throat> Очевидно имате богат опит ще ми чуем с интерес. А имаме и госпожа Вирджиния Амато, която е от коалиция неправителствени организации към Международния наказателен съд. Тя е наш чест гост и съветник на тази коалиция. Първо се чуем професор Деков. Благодаря, госпожо председател. За мен е голяма чест да говоря пред вашата комисия днес. Изследването е критическа оценка на политиката на Европейския съюз в подкрепа на, на МНС. А, определенето а, решението за поставяне край на беззаконността стана основа за създаване на Международен наказателен съд през 1998 година. Приемането на римския статут значи, че не е само създаването на този съд, но създаването на система. Система в център на която е МНС. От влизането в сила на статута през 2002 година 122 държави са се присъединили а, и всички членки на Европейския съюз са ратифицирали. А, Европейския съюз и самите членки са твърди поддръжници на международната система за наказателно право. Е, изходната точка на проучването е, че системата на МНС е стигнала до критичен пункт. Изправена е пред сериозни предизвикателства и те са свързани с съкредневната дейност на е, съда, а също така и отношенията му с някои страни. По-специално ще се спра на отношението между МНС и Африка. Сега, когато съдът работи пълноценно, много важно е да се види как той може да преодолее, да се справи с предизвикателствата, пред които е изправен. По-конкретно, опитах се да анализирам как Европейския съюз може да помогне на МНС в това отношение. За да се отговори на този въпрос, направих критически анализ на всички действия на Европейския съюз – на политиките на Европейския съюз и опитах се да установя празнотите и, там, където а, дейностите се дублират, за да видим как може да използва максимално потенциалът на Европейския съюз. След това бяха формулирани конкретни препоръки, а, които се намират на 88 страница от доклада. Нека сега се спра на а, самото а, изследване. През 2011 година съветът прие решение, което а, установи сегашните рамки а, за дейността на Европейския съюз за подкрепа на МНС. В а, решението има пет ключови а, цели, по които Европейския съюз може да помага на МНС. Първо, е, да подкрепя е, най-широко възможно участие, т.е. универсалността, интегритета на статута, е, да подкрепя ефективността на МНС, да подкрепя сътрудничество с съда и да подкрепя прилагането на принципа за допълнителност, взаимно допълване. И структурирах моето проучване около тези пет цели, формулирани от съвета. Първо, универсалност. Универсалност това е област, в която дейността на Европейския съюз е особено а, успешна. Мерките за поощряване на страните членки, за кандидат, страните кандидатки а, а, и да ратифицират римския статут е един така много ясен начин, по който се отказва подкрепа на МНС за да работим по-нататък в тази област, Европейска служба за външна дейност и делегацията на МСС трябва да работят последователност в подкрепата си на МНС, в борбата срещу безнаказаността. Това предполага, без това да е всичко, и дейността на Международният наказателен съд. Трябва да се използват познанията на делегатите на Европейския съюз в отделните страни, а Европейския съюз да продължи да оказва политическа подкрепа във всички области. И от, наред с това, онези депутати, които от област, имат опит в тази област, трябва да предоставят своите знания в помощ на МНС. Сега за неприкосновеността на статута. Какво разбираме? Разбираме а, той да бъде защитен от мерки, които ще отхлабят възможността на системата да постигне целите си. Европейският съюз оказва твърда подкрепа на съда, когато се опита да се противопостави на нападенията от страна на САЩ след влизането на статута в сила. А, а също така и във връзка с дейността на МНС относно Дарфур и Кения. След това идва независимостта. Независимостта е основна отлика на МНС. Въпросът е как Европейския съюз и страните членки трябва да подкрепят съда, като запазват неговата автономност. Аз интервюирах редица лица. Някои казаха, разбира се, Европейския съюз има право да разглежда всичко, каквото прави Европейска, наказателния съд. Друг обаче е интервюиран, каза, че според него а, това не, се, не, не следи точно така. А, а, главният резултат от проучването е, че след като а, изграждането на институциите вече е приключило, е, въпросът е да видим дали трябва да се промени главната насока на начина по който Европейския съюз оказва помощ на съда, дали ни трябва да се помогне на съда да бъде по-ефективен. Защото иначе той може да стане един скъпо струващ инструмент. Политическата подкрепа от страна на Европейския съюз трябва да продължи да бъде категорична и силна, но трябва може би да се постави повече отделение на техническата помощ, да се запълнат правмотите в, в, в населени от римския статут. Следователно, като обръща специално внимание на техническото и финансова помощ е един основен въпрос. Нека дам някои конкретни предложения. Като се има предвид сегашното председателство, което се ротира, променях заедно с председателството на съвета, Необходимо е да се осигури последователността в дневния ред на кожур на МНС. Наред с това, мрежата от фокусни точки трябва да играе важна роля в осигуряването на техническа и финансова помощ. Знам, че доктор Берман е тук. Е, и той може много неща, е, с които трябва да се занимава. Не бих искала да го натоварвам с нещо допълнително, но според мен фокусните точки трябва да се укрепят и да получат повече средства. Наред с това, е, актуализирането на списъка на експертите, които работят с фокусните точки, ще бъде от полза за прилагането на политиките на Европейския съюз и на стигане на нейните цели. Сега да кажа нещо за сътрудничество. Европейския съюз и страните членки трябва да играят важна роля в сътрудничеството с Европейския съюз. Без финансовата помощ на Европейския съюз и неговите инициативи за сътрудничество, МНС не би могъл така добре да върши работата си. За да може страните по-добре да сътрудничат с съда, трябва да се укрепи мрежата геноцид – особено Женвал и други институции трябва да помислят дали да не разширят списъка на престъпленията, които попадат под член 83.1 от договора за функциониране на Европейския съюз. Казвам това, защото в момента съдът няма статут по този член коригирането на списъка а, би направило съдът по-ефективен и ще му даде възможност да приеме допълнителни мерки и допълнителни възможности за сътрудничество с съда. От, от гледна точка на ЕСЕ би било полезно да се използва неговите възможности като глобален а, субект а, да помогне на трети страни да сътрудничат с МНС. Това видяхме неодавна, когато върховният представител на Европейския съюз призова някои страни да сътрудничат с съда и да изпълнят задълженията си по, по, стату, по устава на съда е, и по издадени заповеди за арест. Същото въжи, когато става дума за замразяване на активи или защита на свидетелите. Сега за взаимното допълване, трябва да кажа, че може би именно тук Европейския съюз може да допренесе най-много. Особено когато става дума за прилагането на положителна работа за взаимно, за взаимно допълване на усилията. И тук инструментариумът е особено важен. Освен на политическата ангажираност, Особена роля ще изиграят финансите, отпускани от Европейския съюз, които ще позволят да използваме максимално принципа за взаимното допълване. Но, техническата помощ, която страните членки могат да осигурят, все още не е, се използва оптимално. сега щекотливия въпрос за отношенията между Международен наказателен съд и африканските страни. Разбирам, че напреженията във връзка с тези отношения и им, имунитета на държавните ръководители продължава да бъде спорен въпрос. Е, какво би могло да направи Европейския за това отношение? Е, всяки, всички действия е, трябва да, бъдат, да протичат през страните членки, които са подписали Римския статут. Трябва да продължаваме да водим открит, конструктивен диалог с всички наши партньори от Африка и в рамките на този диалог да запазваме неприкосновеността и интегритета на устава на съда. Не трябва да допускаме да пропускаме да се мисли, че международната наказателна дейност е само работа на белите. В заключение, международният наказателен съд има голяма полза от подкрепата на Европейския съд. В бъдеще, ако страните продължат да подкрепят съда, да сътрудничат с него, да се придържат към принципа за мнението допълване, от това ще зависи успеха на съда. Докато продължаващата последователна подкрепа за съда е абсолютно необходима, моето окончателно заключение е, че сега главно внимание трябва да се обърне на техническата и финансова помощ. Благодаря. Благодаря. Давам думата на Вирджиния Амато. Благодаря ви. Благодаря ви за поканата. Тези, които не са запознати с коалиция за МНС, това е мрежа от НПО, създадена преди създаването на самия съд. Няколко НПО настояваха за създаването на Международен постоянен наказателен съд. Повече от 2000 НПО работят в нея. Те са за ефективна дейност на МНС и правосъдие за онези, които са извършили престъпления срещу човечеството и геноцид. Ние приветстваме проучването, направено от подкомисията по правата на човека на Европейския парламент – това е полезен обзор на действията, предприяти от Европейския съюз след създаването на МНС, плана за действие, след приемането на доклада на Европейския парламент за Международния наказателен съд. Европейския съюз беше силен привърженик на създаването на съда и парламентът беше много настойчив както и неправителствените организации за ефикасна дейност от страна на съда. Днес съдът е изправен пред няколко предизвикателства. Аз споделям повечето от препоръките, които бяха очертани от предходния оратор. Гражданското общество намира за особено важно универсалността на римския статут, както и прилагането на принципа на допълняемост. Както каза професор Беко, сътрудничеството с съде от изключителна важност. Неотдавна ние бяхме свидетели и видяхме, че едно от предизвикателствата е сътрудничеството. Това стана ясно от неодавнашното посещение на президента на Судан Албашир, който пътува до Демократична република Конго, която е страна по римския статут. По време на неправителствения форум за борба срещу безнаказаността. Този въпрос беше разискван. Имахме възможност да обменим мнение с служители от Европейския съюз как да се работи в сферата на правосъдието, особено в случай на сериозни престъпления. Трябва да бъде направена оценка на политиката на Европейския съюз и това стана миналата година с доклада за допълняемостта. Участниците особено подчертаха, че борбата срещу безнакъсаността изисква общ подход, дългосрочен политически ангажимент, за да може да се справим с основните предизвикателства, а именно с липсата на политическа воля. По всички тези причини съдът, причини, съдът и международната система на правосъдие се нуждаят непрекъсната подкрепа на най-високо политическо и институционално ниво. Ние също призоваваме Европейския парламент да продължи да ни оказва силна подкрепа. Гражданското общество приветства ангажимента на Европейския парламент и подкрепата му за Международния казателен съд, не само с приемането на доклада си от 2011 година, но и с работата, която осъществява за борба срещу безнаказаността. Има все повече резолюции от МНС или за държави, където има позоваване на МНС. Най-скорошният пример е резолюцията за Турция, която призовава Турция да се присъедини към римския статут и да участва в МНС. Евродепутатите са твърдо ангажирани с борбата срещу безнаказаността, подкрепят МНС и се радваме, че има активна роля в подкрепа на МНС и на римския статут през последните години. Беше споменато и по-рано, че е необходимо клаузи, свързани с МНС, да бъдат включвани в международните търговски договори. От особена важност е мониторингът и последващите действия на изпълнението на клаузите, свързани с МНС. Европейският парламент също има да играе роля в това отношение и за включването на тези аспекти във всички политики на Европейския съюз. Евродепутатите, които участват в делегации, когато участват в такива посещения в държави, които са страни а, по римския договор, също трябва да повдига тези въпроси за по-засилено сътрудничество. Освен това, трябва непрекъснато да припомняме изключително а, важния въпрос за подкрепа на жертвите и този процес а, да е видим за да допринесе за по-строгото спазване на римския статут. Европейския съюз, държавите членки трябва да реагират последователно, когато са изправени пред предизвикателства на нежелание да се сътрудничи с МНС. Държавите, страни по римския статут, също трябва да не допускат безнаказаност за държавните и правителствени глави, за да може да се запази целостта на статута. Една от причините за създаването на Международния наказателен съд е именно да се сложи край на безнаказаността на хората, които имат най-голяма власт на международни форуми, например в рамките на съвета за сигурност или съвета по правата на човека на ООН, трябва да се отдаде подкрепа. Неодавна имаше дискусия в съвета за сигурност. Държавите членки на Европейския съюз потвърдиха своя силен ангажимент към МНС. В момента се провежда сесия на съвета по правата на човека, където също се разискват въпросите, свързани с МНС и геноцида. Надявам се, че в следващия си мандат Европейския парламент ще следва предложенията на този парламент в подкрепа на МНС и че новият парламент ще гарантира мандатите, например, на върховния представител и други, да бъдат като основен приоритет и да се изисква отчетност, що се отнася до случаи на престъпления, международни престъпления. Благодаря. Имаме да изслушаме две изказвания от доктор Берман от СВД и от Петра Хадестрам от Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за интересните а, приноси. Ние, знаете, имаме традиция да сме твърди подкреп, поддръжници на МНС. И е, правим всичко възможно, за да се борим с беззаконността в международен план. Продължаваме е, да подкрепяме МНС и за Европейската служба за външна дейност е, тази подкрепа е една от приоритетните дейности. Е, така мисли и върховния представител. Е, и в светлината на всичко това приветстваме проучването, което ни представихте. Искаме да благодарим на парламента за това, че е възложил това проучване. Разбира се, ние внимателно ще се запознаем с препоръките и анализът, които се съдържат в изследването и ще се опитаме да извлечем максимална полза от него. От е, това, което чух от вас, разбирам, че главната цел на изследването, на разследването е критическият анализ на дейността на ЕСФ в подкрепа на МНС. Също така, е, е, проучването се опита да установи къде са слабите места и какво трябва да се направи, за да може Европейският съюз да използва максимално възможностите си за подкрепа на МНС. Проучването също така разглежда дейността на редица институции, които участват в този процес и и следва как те да работят заедно за постигане на общата цел да се оказва подкрепа на МНС. Искам да ви уверя, че е, ЕСЕ ще продължи да подкрепя съда както по политически, така и финанс, с финансова и логистична помощ. Е, е, да дам пример нещо, което вие смятате за успешна дейност от наша страна. Това е подкрепата за универсалността на римския статут. Използваме редица инструменти, диалози в областта на правата на човека и други системни усилия за подкрепа на прилагането на римския статут, организираме регионални семинари, както няколко пъти беше споменато, включваме клаузи, свързани с МНС, когато договаряме международни споразумения, а също така, разбира се, оказваме подкрепа на гражданското общество, което работи за постигането на същите цели. Колкото до конкретните стъпки, Именно парламентаристите играят ключова роля, като се имат предвид, че те са законодатели, те са нормотворците. И а, затова ние ще продължим а, службата за външна дейност да, да сътрудничим с, с членовете на Европейския парламент, пък и с парламентите в целия свят за прилагане на Римския статут и да може да се приеме законодателство за изпълнението на взетите решения. В заключение ще кажа още един път внимателно, че се запознаем с проучването и ще усилим нашата политическа подкрепа за Международния наказателен съд, заедно с Европейския съд. Благодаря. Сега, преди да дам думата на госпожа Хавлина, нашите преводачи любезно казаха, че ни дават 5 минути допълнително време. Ако, след това, ако искаме, можем да продължим само на английски. Благодаря, госпожо председател. Искам накратко да допълна това, което колегата от Европейската служба за външна дейност тук що каза. Както знаете, Европейския съюз е най-големият донор, който подкрепя правосъдието и върховенството на закона. Вече играем своята роля а, в практическото прилагане на принципа за взаимното допълване. Подкрепяме програми в областта на правосъдието и реда в редица страни когато става дума за геноцид, за престъпление срещу а, а, човека, а, ние оказваме също своята подкрепа. Съчетаването на финансовата помощ с техническа помощ има решаващо значение и това трябва да продължи да се прави в рамките на политическия диалог. Такъв е и нашия подход финансовата а, а, помощ се оказва чрез дипломатически, многостранни и двустранни инструменти. Колкото до борбата с безнаказаността и борбата за взаимно допълване на усилията, нещо, което госпожа Лохбиле спомена, може би ще трябва да отбележа само някои начини, по които стремим да постигнем тези цели. Подкрепяме МНС в няколко области през последните 10 на години. Сега го правим по-системно с помощта на инструментариума, с който разполагаме. И така. Осигуряваме правната представителство на жертвите, подкрепяме реформата на системата от наказателно право в страните. Работим е, в подкрепа на разделянето на правомощията на властите. Това са ключови области, в които работим. По-конкретно, непряката не, не помощ, която оказваме на помощ от 2000-та година, сме отпуснали близо 37 милиона евро, пряко или непряко за работата на МДС. чрез кампании на гражданското общество също така. През 2012 година Европейската комисия организира разговор специално за безнаказаността, чиято цел беше да повиши ефективността на Международния наказателен съд. Също така работим за насърчаване на сътрудничеството. Искам да заключа, приключа, като кажа, че ние подкрепяме МНС, за, него, за да може той да бъде по-ефективен в бъдеще. Решени сме да продължим тази подкрепа заедно с гражданското общество, което работи с МНС, а също така ще помагаме и на националните правни а, органи и, и институции чрез двустранните програми за помощ. Благодаря ви, казва председателката. Сега а, ако някой депутат иска думата, готов съм да дам думата. А, и ако обичате, а, да говорите на английски. Може да правите така грешки, много грешки, както мен, а, но а, това ще улесни работата ми. Имам въпрос към СВД по въпроса за Африка. Какво правите, за да се запази целостта на римския статут? и особено по въпроса за свалянето имунитета на държавни глави. В подготовка на срещата на върха през април Европейския съюз Африка в Брюксел как предвиждате да се засегне въпроса за Международния наказателен съд на този форум? Основно предизвикателство е липсата на сътрудничество. През ноември беше обсъден документ за отговора на Европейския съюз, що се отнася до липсата на сътрудничество с МНС от страна на трети държави. Каква е вашата гледна точка по този конкретен въпрос? Имам и въпрос към СВД относно положението в Сирия. Бихте ли ни дали актуална информация какво прави Европейският съюз, за да получи подкрепа в съвета за сигурност, за да може да се предадат на Международния наказателен съд виновните лица? Бихте ли подкрепили какво се прави в това отношение за създаването на отделна камера в МНС по въпросите за Сирия, както имаше и предходни случаи? Не виждам други депутати, които искат да вземат думата. Благодаря ви за въпросите. Първият въпрос. Difficult issue